се разправи. Първата точка в дневния ред е годишен доклад на Европейската инвестиционна банка. Позволете ми да поздравя много сърдечно директора на Европейската инвестиционна банка. Давам думата на докладчика. Господин председател, господин комисар, колеги, Доклада на Европейската инвестиционна банка за 2009 година е, е, се представя в рамките на една демократична процедура, в рамките на която банката отговаря пред Европейския парламент. Това е една редовна, но не банална процедура. Искам да наблегна на няколко важни за бъдещето на Европейския съюз страни. С влизането в сила на договор от Лисабон, ЕИБ се превърна в инструмент, който подкрепя външната политика на Европейския съюз. Тя е важен партньор е, в усилията за динамизиране на европейската економика. Ако обичате, каза председателя по-бавно. Искам да благодаря на колегите за всичко, което направиха за подобряването на доклада. Искам да отправя благодарност и към екипа на ЕИБ и на председателя и Филип Мейштад и на нейния заместник-председател. Всички търсим начин за да разширим заемите, които да отпуска Е и Б, за да помогне на някои държави членки да се справят със своя дълг. Освен това, се нуждаем от инвестиции в образованието, здравеопазването, инфраструктурата и енергетиката. В, на тези въпроси има само европейски решения и Европейската инвестиционна банка може да играе важна роля. Искам да цитирам два важни примера, които показват по какъв начин ЕИБ стимулира европейската економика. На първо място заемите, които се отпускат на малките и средни предприятия и е, облигационните заеми за финансиране на проекти. 90% от европейските предприятия са МСП. Когато се инвестира в подобни предприятия, се допринася за развитие на европейската научно-изследователска дейност. Е Б за периода 2009 и 2010 година е отпуснала финансиране, което надминава 7,9 милиарда евро. През 2010 година беше създаден механизъм за улесняване на инвестициите на отпускането на кредитите за МСП от 200 милиона евро. Става въпрос предимно за микрокредитиране. Трябва да споменем обаче процедурата за получаване на тези кредити. Първо, подбора на финансов посредник трябва да стане по-прозрачен. ЕИБ е длъжна да предоставя финансова помощ и съфиносе на регионите, които са включени в процедурата за сближаване, за да могат да ползват средствата за тях. Сега искам да се спра и на облигациите, които финансират големи проекти. Им, <clears throat> трябва ли да храним такива надежди към този инструмент? Аз лично съм убеден, че да. Трябва да кажем преди всичко, че рейтинга на облигациите на големите частни предприятия трябва да се подобри, защото това са предприятия, които именно инвестират в големите инфраструктурни проекти. Тук има голям мултипликационен ефект и тези компании по този начин ще имат още повече средства за да финансират проекти в областта на транспорта, енергетиката и устойчивото развитие. <clears throat> Необходимо е да се съсредоточим върху някои ключови проекти, например пътищата, железопътните мрежи, подобряване на енергийната мрежа за намаляване на енергийната зависимост на Европа, например инвестиции в газопровода на Бук. тъй като трябва да решим и економическата криза, трябва да решим проблема с данъчните убежища – ако не се подобри процедурата с финансовите посредници, има риск голяма част от средствата да попаднат в тези а, офшорни центрове. А, защото именно се използват оператори, които не гарантират прозрачност. Трябва да избегнем този риск. За момента не сме напълно доволни за от процедурата, по която ЕИБ избира финансови посредници. Тя е длъжна годишно да публикува резултати от дейността на тези посредници и да подпомага по-добре е, развиващите се страни. В развиващите се страни ЕИБ преследва е, целите на европейската външна политика. И именно за това смятам, че трябва да бъдат изпратени на място специализирани служители, които познават добре обстановката в развиващите се страни. С нетърпение чакам коми, коми, коментарите на колегите. Сега давам думата на президента, председателя Мейс. Мей. Monsieur Господин председател, дами и господа парламентаристи, първо искам да ви благодаря, че отново ме поканихте, е, за да участвам в дискусиите на вашия доклад по е, действията на Европейската инвестиционна банка. Искам специално да изкажа благодарност към вашия докладчик господин Кутас, който имаше чудесната идея да не се ограничи само до ретро е, до, така, към едно връщане назад, но също така и да очертая някакви перспективи за бъдещето. Бих искал да посоча, че нашия управителен съвет даде тройна насоченост на действията на Европейската инвестиционна банка. Нашите действия е, ще се насочат е, в три посоки. Първо, прилагане на стратегията Европа 2020, борбата срещу промените в климата и подкрепа към външната политика на Европейския съюз. Е, предвид е, първо финансовата, после економическата криза е, през 2008 година, европейските страни дадоха краткосрочен отговор в национален план, първо за да спасят банките си и после за да насърчат възстановяването на економиката. Знаете, че тези национални планове бяха подкрепени от Европейския план за възстановяване на економиката от декември 2008 година, решено от Европейския съвет и ЕИБ е взе участие в този план от 48 година 2007 до 79 милиона 2009 година с тези финансови инжекции към реалната економика, към определени като приоритетни отрасли, а именно подкрепата за малките и средни предприятия, както току-що подчерта и вашия докладчик. Но след този краткосрочен договор, с който се избегна най-лошото, сега трябва да дадем по-дългосрочен отговор, а именно стратегията Европа 2020. И критичният елемент на тази стратегия е увеличението на процента на заетост и на производителността, които трябва да се съчленят около така наречения често триъгълник на познанието, обучението, научните изследвания е, и е, иновациите. И нашата банка значително е, подпомогна е, прилагането на тази стратегия през 2010 година финансира е, проекти в областта на образованието за повече от 4 милиарда и за повече от 7 милиарда е, проекти за е, научно-изследователска и развойна дейност. Нашата банка възнамерява да увеличи финансирането в тази област и възнамерява да прилага съвместно с Европейската комисия съвместни инструменти за финансиране Например, е, Research for Finance Facility. Е, това са инструменти насочени към изследователската дейност, защото първо те имат лостов ефект спрямо европейския бюджет е, с същите цен, за същите е, суми всъщност европейския бюджет може да подкрепи много по-големи проекти, а едновременно с това се облегчават изискванията към капитал на Е и Б, т.е. с един и същи капитал нашата банка може да отпуска значително по-големи е, е, кредити. Всъщност, научно-изследователската дейност служи за чудесен пример защото в края на 2009 година имаше към 99 милиона, после се отпуснаха капитали на банката за около 700 е, милиона и в края на краищата имаше 6 милиарда кредити е, за е, повече от 12 милиарда научни изследвания. Така че има двоен ефект по силата на тези инструменти и според нас приноса на нашата банка към стратегията 2020 ще бъде много по-ефективна защото ще се основава и на прагматично сътрудничество с комисията, както и на други е, финансови институции. Втората посока на действие е – борбата срещу промените в климата и неговите драматични последствия. Това е приоритета за Европейския съюз, а съответно и за ЕИБ. Ядреният инцидент в Окушима и е, цялото преосмисляне на, на, на, на въпроса е, подчертава необходимостта от масови инвестиции в енергетиката, в обновяемите източници и в новите технологии. През 2010 година кредитите е, за проекти, които пряко намаляват е, газовете е, с парников ефект са 20 милиарда, т.е. около 30% от всички наши кредити. И по този начин кредитите за обновяеми източници бяха 6,2 милиарда, основно за проекти за производство на електроенергия от слънчева енергия и вятърна енергия, проекти за подобряване на енергийната ефективност стигнаха до 2,3 милиарда през 2010 година и ще се увеличат през следващите години, защото има огромен потенциал от спестяване на економика, особено в обществените сгради и в жилищата в много е, градове и комплекси в Европейския съюз. А освен това, чрез инвестиции трябва да се подобри обществения транспорт и да се е, намалят вредите от личния транспорт и бяха финансирани финансирали с 7,9 милиарда 2010 година. Ние продължаваме това усилие, продължаваме да подкрепяме економиката на енергия, на енергия обновяемите източници, въобще ефективността в използването на енергията и ние ръководим изграждането на методология, която неминуемо ще бъде сложна, но все пак една методология за по-точна оценка на отражението на въглеродния двуокис върху всички проекти, които ние финансираме финансираме. Това свидетелства за нашата воля да превърнем в приоритет борбата срещу промените в климата. И накрая, е, трета посока на действие. Нито е, една е, могъща държава не може да води външна политика без финансова подкрепа. Китай го разбра и се намесва по цял свят, като финансира своите цели на външна политика. Е, съответно Европейския съюз, ако иска да развива външна политика с някакво влияние по света, на свой ред трябва да разполага с финансов лост и ако има политическа воля, Европейската инвестиционна банка може да бъде такъв лост. Това беше и заключенията на доклада към ДЕСЮ върху ЕИБ, и държавите членки, които са акционери, трябва съответно да е, последват това и е, в финансовите перспективи до 2014-2020 година трябва да бъде отразена тази политическа воля. Това е един общ преглед на тройната насоченост в нашите действия за в бъдеще. Благодаря ви. Merci beaucoup, monsieur le président. Teraz pan komisar Ševčovič. Prosím, pane благодаря, господин председател. Първо искам да изкажа благодарност на нашия докладче господин Куташ за чудесния доклад. И освен това искам да приветствам с добре дошъл господин заместник председателя Маастат на нашето пленарно заседание. Важно е той да чуе мненията на комисията. Ние искаме да приветстваме банката за е, нейните последователни действия е, за борба срещу финансовата криза. Ние се надяваме, че ще се справим с недостъка на кредит на пазара. Това се отнася не само за държавите членки и за кандидатите, но и за нашите партньори навсякъде по света. ЕИБ е можа да увеличи значително своята способност отпускане на кредити. Едновременно с това се справи с основни основните цели на економическия растеж. Комисията смята, че възгледите на партньора за подкрепата за кохезионната и политика, а също така и прехода към економика, която използва по-малко въглерод за основни цели и на банката, ние, освен това, ние подкрепяме и конвергенцията чрез съвместни механизми, които ние чудесно познаваме. Джаспер, Джереми и сега Елена за борба срещу промените в климата. Освен това се отпускат и значително повече кредити на малките средни предприятия и има повече количествени мерки за прозрачността в намесата на банката в тази област и оценката на разграничението между Европейската банка и Инвестиционната банка посочва колко е важно да се оптимизира използването на капитала на ЕИБ и трябва да има точен баланс между високи обеми и високорискови дейности, които поглъщат много капитал, обаче са много важни от гледна точка на намесата на банката. Колкото до финансовите инструменти, ние смятаме, че използваме, че новите механизми, както и ключовите институции, трябва да се разширяват е, трябва да се използват инструменти, при които има по-голяма гарантиране. По този начин е, е, в европейския бюджет се привличат фондове от трети страни и в края на краищата съвместното използване на съвместни инструменти и споделянето на риска могат е, да намалят риска и да има по-висока степен на собствени средства на банката. И в края на краищата това означава повече проекти, които се подкрепят по стратегията 2020 и по-голяма подкрепа за собствените цели на банката. Е, стратегията е, и е, фонда за проектиране на стратегията 2020 е обекта на публична консултация. Това е чудесен пример, защото едновременно с това има трансгранични действия за флагшип действия и за подкрепа на свързани помежду си инфраструктури. Освен това се финансират специфични проекти в областта на транспорта, енергетиката, комуникациите, а потенциално и към други отрасли, е, които е, могат да станат основа за устойчиво бъдещо развитие и заетост. И аз се радвам, че вие подкрепяте тези инициативи в доклада ви. Е, предвид подкрепата на предложението на комисията е, за следващата финансова рамка, е, комисията мисли върху стратегията и се стреми да оптимизира използването на новите инструменти в диалог с ЕИБ и с другите финансови институции, в диалог по финансова експертиза и опит от пазара. И в заключение искам да кажа нещо за външните действия на ЕИБ защото ЕИБ финансира извън Европейския съюз и комисията иска да предложи е, тавани, е, които са е, предложени и от парламента. Имам предвид най-вече Средиземноморския район. Той е много важен днес. А освен това ЕИБ трябва да устойчиво да подкрепя демократичните промени в страните партньори. Едновременно с това ние повтаряме колко е важно Б да засили предишните инвестиции в Средиземноморието, за да се увеличи там частния сектор и малките средни предприятия. Освен това, ние следим доколко Б е, създава капацитет за развитие. Е, трябва да има и е, персонал в банката, който е специализиран в областта на развитието. Когато се говори за външния мандат на ИБ, комисията ще създаде работна група за евентуално създаване на Европейска платформа за сътрудничество и развитие, за да се оптимизира дейността на комисията, отпускането на средства чрез двустранни и многостранни институции. Така ще се засили сътрудничеството между ЕИБ и други финансови институции. И в този смисъл искам да подчертая меморандума за разбирателство между комисията и е, Европейската инвестиционна банка, който беше подписан е, тази година през март. Благодаря ви. Сега е, давам думата на господин Оди от Комисията за бюджетен контрол. Благодаря, господин председател. Господин комисар, господин председател на щата, искам да приветствам вашето присъствие тук. Вие сте не сте длъжен да сте сред нас. И това ни прави много хубаво впечатление. Искам да се спра на сигурността на ЕИБ и на общностния характер. Вие сте финансовия лост на Европейския съюз. Ние предлагаме в Комисията за бюджетен контрол, да, имате, да има пруденциален контрол върху банката. Предлагаме това да става или от Европейската централна банка, или доброволно ЕИБ да се обърне към нови европейски банков орган с или без участието на един или повече национални регулаторни органи. И накрая, господин председател, искам отново да кажа, че ние предлагаме Европейския съюз да стане член на Европейската инвестиционна банка, за да може този финансов инструмент, тази институция да, се, е, да стане общностна. Благодаря сега от името на политическите групи. Първо госпожа Хюбнер, НП. Благодаря ви, господин Мастрат, господин комисар, господин колеги. И аз искам, е, както господин Мастрат, да говоря за бъдещето и да говоря по три въпроса. Първо, растеж и преструктуриране. Това означава инвестиции, това означава и финансиране на инвестициите. И нормалният въпрос сега е откъде да дойде финансирането. И е, мисля, че част от отговора на този въпрос е в Европейската инвестиционна банка а също така и в институциите. Аз мисля, че е важно да се спомним, че през следващите години ние трябва да финансираме конкуренция. При националните бюджети има големи съкръщения в банковия сектор. Те трябва да подновят нормалното си финансиране. Европейския бюджет, разбира се, ще си остане е, прекалено малък, за да бъде достатъчен и заради това ще има централна роля на ИБ. Ние оценяваме това, че върви, вървите напред към нови финансови инструменти, към проекти, но това, което вече сте направили, вие споменахте е, примери за споделяне на риска, за гаранции, за подкрепа на е, е, локално инвестиране инвестиране и в частния сектор. И третия въпрос, който е много важен, ние всички знаем, че е, по-добра регулаторна рамка може е, да е, убие нашите въжделения и заради това сега, когато вървим към регулаторна марка, тя трябва да бъде много по-широка и ние трябва да подчертаем ролята на ЕИБ като катализатор, за да се осигурят финансови инструменти за различни области – за нас това е много важно и се надявам ЕИБ заедно с комисията ще постигнат по-широка регулаторна рамка и ние от със сърце подкрепяме това. Благодаря, госпожо Хубнер. Сега от името на социалистите и демократите. Господин председател, комплиментите за докладчика, който е свършил чудесна работа по годишния доклад за ЕИБ 2009 година, споделям и аз. Ще се спра на работата на парламента и съвета. Парламентът е с законодател по отношение на всички дейности е, на е, банката във връзка с е, държавите членки на Европейския съюз и нуждаещите се от помощ страни извън Европейския съюз. Но съветът, независимо от това, че е със законодател, не приема нашите предложения, не действа конструктивно и по този начин не подкрепя активната роля на ЕИБ по отношение на борбата срещу климатичните промени и микрофинансирането на проекти. Съветът ли е единственият орган, който трябва в крайна сметка да определя, включително и правомощията и функциите на парламента? Не, като са законодатели, съветът и парламентът са равнопоставени и а, заедно трябва да търсим компромиси, трябва да а, търсим хармонизация на действията, включително и по отношение на външната дейност на ЕИБ. Затова искам да подчертая неприемливото отношение на съвета към действията на парламента. Европейската инвестиционна банка е един изключително важен институт по отношение на това, което се случва в Европейския съюз по отношение на нашите съседи, извън външните граници е, на съюза и по отношение на развиващите се страни. Ние е, много държим на всичко това, което предприема Е и затова целта ни би трябвало да бъде Европейският парламент е, да е, получи ясни правомощи относно външните действия на Европейската инвестиционна банка и да получи подкрепа от съвета. Благодаря ви, госпожа Глар. Има думата. Благодаря, господин председател. Искам да наблегна на един елемент. Когато започнахме работата по този доклад, беше много ясно, че са необходими дългосрочни инвестиции предвид всичко, което се случи в Европейския съюз. Кризата ясно показа, че твърде много се съсредоточаваме върху краткия срок. Нуждаем се, както казах, от такива дългосрочни инвестиции, в които именно Европейската инвестиционна банка игра важна роля. Всичко, което стана в последно време, събитията по южния бряг на Средиземно море, е, ни дават възможност да осъзнаем колко трудни са изборите в областта на енергетиката. Е, знам, че тук в парламента има много депутати, които са за дейността, която вие водите. Както каза колегата Оди обаче, в момента в който засилваме надзора над е, редица финансови институции, е, да внимаваме. Аз съм за проекта за облигации, за финансиране на проект проекти, но когато има партньорство между частния и обществения сектор, трябва внимателно да внимаваме какви са тези проекти, кои са участниците в тях, защото те могат да са много полезни, но в Европа има различни фондове, които предприемат трансгранични инициативи и където се налага да упражняваме съответния контрол – това е крайно необходимо. Ние ви подкрепяме и бихме желали всички събития от последните месеци да ви потикнат да гледате по-далеч в бъдещето. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожо Голар. Следващия оратор, господин Сканфен от името на Зелените. Господин комисар, господин председател на Европейската инвестиционна банка, знаете, че групата на зелените по традиция държи на ЕИБ, е, която е много важен и политически инструмент. Но ние сме също и много взискателни към нея. Нашето виждане за БИЕ е, е че тя е една равнопоставена банка с всички останали много колеги споменаха факта, че тя може би трябва да изпълнява и други задължения, свързани с банковия сектор, но все пак това е една особена банка, която ползва парите на дънкоплаците за дейности, които другите банки не упражняват и която прави неща, които не може да се свършат частния сектор и смятам, че има дейности, което АИБ може да осъществява още по-добре, въпреки осъществения напредък. Първото, това са данъчните убежища. Това е изключително важна битка за нас и смятам, че мнозинството от колегите в парламента си дадаха сметка след кризата колко уязвима и непрозрачна е банковата система. В този доклад Парламента с мнозинство подкрепя идеята, че вие трябва да гарантирате още по-голяма прозрачност върху кредитите, които отпускате на предприятия, които преминават през данъчните убежища. Смятам, че тази практика трябва да се утвърди. Напълно знам, че се срещате с оперативни бариери, но тъй като вие сте е, основната е, институция, която се бори срещу данъчните убежища, трябва да отидете по-далеч. Тоест да поставите условия за предприятията които минават през данъчни убежища и които да не могат по този начин да имат достъп до кредити на ЕБ. Втори елемент, който искам да посоча, се отнася до контрола и управлението. И Силви Голар го спомена. Смятам, че трябва да се разшири отчетността и колективната отговорност, така че изборът на проектите, в които участват пари на данакоплаците, да е прозрачен. Трето, как се измерват а, печалбите от вашата дейност? Разбира се, има финансови а, показатели, но вие имате и е, е, оценка съотношението риск и рентабилност. Но не, да не забравяме, че вие търсите и нематериални ползи, борбата с е, бедността, социалното сближаване. И смятам, че може да усъвършенствате още повече тези извън финансови ползи, които легитимират вашата банка. Не трябва да се противопоставят финансовите печалби с нематериалните ползи, но е важно да се наблегне на последните. И накрая борбата с промяната в климата. В доклада сме записали, че вие трябва да продължите да преследвате всички цели на Европейския съюз. Една от официалните цели е намаляване с 80% на емисиите на въглероден диоксид до 2050 година. Това няма да е възможно да продължи строежа на топлоелектроцентрали с въглища. Имаше е, искане с е, синя карта. Е, приемате ли, господин Кафе? Господин Канфин, вие е, смятате ли, че използването на Европейска инвестиционна банка като инструмент на обществена политика, това, което вие и вашата партия сте адвокат, ще бъде е, пряко от джоба на данакоплаците и по-специално на британските данакоплаци? Въобще мислили ли сте вие по този въпрос? Отговорът ми е съвсем прост. Мисля, че тази банка струва много по-малко на британските накоплаци, отколкото други британски банки и мисля, че обществения интерес много повече се обслужва от е, Европейската инвестиционна банка от британски банки които дънкоплатци трябваше да спасяват. Благодаря ви. Госпожа Свитбърн от името на европейските консерватори и реформатори благодаря. Парламента е, всъщност много често говори тук е, как надзорния орган да бъде отговорен за нашите финансови услуги и как да бъде прозрачен и как да се отчита. И резултата беше, че е, да се създаде нещо, което изцяло да се проверява от парламента. Обаче новата епоха в счетоводството което създаде финансови кризи. Сега по е, Лисабонския договор ние трябва да създадем съпоставими нива на надзор в е, сегашните институции, включително ЕИБ. Е, колко е централна стана ролята на ЕИБ да се финансира стратегията на членовете и съответно за задграничната дейност. Обаче в край на краищата не се подобри надзора от страна на тази банка. Аз мисля, че отпускането на кредити трябва да се, отп... да се оценява по същия начин, по който се оценява дейността на на търговските банки. Трябва да има строги е, стрес тест и всяка финансова дейност трябва да бъде записана на хартия. Когато се оценява риска, в край на краищата е, всяка, е, всеки пропуск трябва да се знае, че трябва да се плаща след това, да накоплатите ще плащат. Тоест парламента трябва да играе по-голяма роля, като проверява Е и Б, особено когато се нуждаем от повече и развити финансови инструменти. Благодаря ви, госпожо Свинбърн. Сега господин Клуд думата от името на НГОЕ. Заповядайте. Благодаря. Господин комисар, господин Майштат, колеги, основната задача на ЕИБ е да насърчава реализацията на целите на Европейския съюз чрез дългосрочни проекти и инструменти. Това означава да насочва усилията си е, към устойчиво развитие и към създаване на работни места. Проектите, които се финансират е, по места от ЕИБ, е, показват обаче, че няма такива гаранции при една голяма част от тези проекти. Критикуват се и а, е, кредитите, които се използват а, е, не по предназначение. Критикува се и контролът а, е, а, върху тези кредити. Доколко тази критика е, а, известна на ЕИБ и как тя отговаря на критичните бележки. Предоставянето на кредити по един прозрачен начин при ясни финансови условия трябва да бъде гарантирано. Необходимо е да се разработят съответните задължителни стандарти. Освен това е, е необходим е, качествен контрол върху проектите преди тяхното разрешаване. Трябва да се прави щателна оценка на въздействието не само по отношение на економическото развитие, на социалното развитие, но и на екологичното развитие тези стандарти, които до този момент са прилагани по отношение на економическата, социалната и екологичната сфера, се критикуват много интензивно от неправителствени организации. Критикува се и достъпът до финансиране от ЕИБ. Актуална цел на Европейската инвестиционна банка и днес, за щастие, е развитието в енергийната сфера с оглед на е, поетапното отказване от е, ядрена енергия. В този смисъл Европейската инвестиционна банка би трябвало да определи като свой приоритет възобновяемите енергии. Благодаря. Синя карта от е, Ханс Петър Мартин. Приемате ли синята карта? Добре, господин Мартин. ЕИБ посочи, че би могла наред с Китай да се превърне в ударна сила в сферата на економиката, на финансирането, най-вече по отношение на страни от третия свят. Какъв е инструментариума, който сте подготвили, за да осъществите тази цел? Да, аз мятам, че от гледна точка на графика е трудно да отговоря на всичко това, което е, питате, както и по отношение на критичните бележки на НПО. Е, да, е, най-вече те се отнасят е, до помощите за африкански и за азиатски страни, но ние смятаме, че от страна на Е и Б има готовност, е, която сме доказали на практика. При друг случай бих могъл да ви предоставя по-точни данни. Давам думата на представителя на Европа за мир и демокрация. Да, всъщност аз искам да кажа само едно-две неща, които може би ще помогнат. Аз 35 години съм работил в инвестиционна банка като менеджер и инвеститор, е, обаче никога не съм, е, е, не съм виждал такава банка като, като вашата. Обаче през последните години чувам политици и бюрократи, които дойдоха да ми говорят и е, да ме карат да купувам банкови дългове. Е, не само на британските банки, но и на чуждестранни банки. И сега виждам, е, че всъщност това отива в парите. Парите на британските накупаци отиват към Португалия. И сега, ако искам да инвестирам някъде в чужбина, аз е, ще е, отида на е, фондове и не искам някакви национализирани банки Мики Маус, които да ми инвестират парите или парите на избирателите в моя избирателен район. И този Мики Маус банка, доколкото виждаме, виждаме как искате да променяте времето. Подобна глупост не съм чувала през живота си. Статистически времето се е променя от 50-60 години. За това как да си харчим парите за това? Аз не искам да инвестирам във вашата банка, нито, пове, нито пък парите на британския народ и е, искам да чувам, че тези държави игнорират е, какво казват тук тези е, някакви ексцентрични зелени или домакини и е, и чувам, че те инвестират в жирафи или е, изобщо не знам е, къде още. Thank you, Mr. Bloom. Now. Благодаря, господин Блум. Ханс Питер Марки, Мартин. Наистина е необходимо да имаш е, много сила, за да така забравиш всичко това, което се говори за действителността, когато слушаш представителите е, на Великобритания. През последните години мисля, че наблюдавахме доста конкретни примери за начина по който се инвестира. ЕИБ, за да бъдем по-конкретни, е наистина много важен инструмент в три основни сфери но стратегията, която се е, преследва е, извън Европейския съюз, е, е, за съжаление, неуспешна. Когато а, говорим за Китай, трябва да имаме предвид, е, че всъщност ние а, е, присъстваме там само на две-три места с а, няколко а, предварително подготвени, така да се каже, проекти и а, е много трудно да се усети присъствието извън Европейския съюз. По отношение на климата, по отношение на енергийната сфера, наистина трябва да се насочат усилията към възобновяеми енергии, най-вече вятърните турбини, за да можем да предотвратим катастрофи като тази в Господин Гозес, благодаря. Господин председател на ИБ, след думите, които чух току-що, които не са достойни за този форум, искам да кажа, че според нас дейността на ИБ е много положителна. Подобренията от Лисабонския договор дават още по-широко поле, което й позволява да увеличи своята ефективност и да намери удачни отговори на международната финансова криза. Тя предоставя реална подкрепа на малките и средни предприятия и с решимост да работи за изпълнение на целите за сближаване на Европейския съюз. Тази дейност трябва да продължи и, ако е възможно, да се разшири. Намесата на Е и Б по отношение на стратегическите инвестиции в Европа трябва да се увеличи. И затова ви приканвам да подкрепите всички, които предприеха инициативи, целящи подобряване на дългосрочното финансиране, е, касите за депозите и други. Искам да бъдат подкрепени, защото е, банковото и счетоводното законодателство е, днес не облагоприятства дългосрочното инвестиране. Напротив, пречат му. За това са необходими промени а не само поправки. Както вие сам казахме, дългосрочното инвестиране е необходимо, за да се дадат нови хоризонти на Европа. Прав сте, че ЕИБ трябва да бъде двигател на Европейския съюз и да предлага инициативи и по-специално за финансиране в Средиземноморския регион след е, огромните промени, които настъпват в тези държави в Средземноморския басейн, Ейбе може да допринесе за економическото развитие в рамките на Средземноморския съюз и да допринесе за демократичното стабилизиране на тези държави, чето бъдеще все още е несигурно. Аз отбелязах, че вие сте готов а да го направите, ако Европейския съюз поиска това и се надявам, че той ще го поиска. Благодаря господин Гозес, господин Санчес Преседо. Господин председател на ХАИБ, господин комисар, колеги, искам да приветствам а, господин Калтъж за чудесния доклад. Разбира се, че Ейбе може да направи още по-добре в областта на развитието, във всички сектори на економиката, за да я укрепи. Кризата създаде проблеми с достъп до кредитите и показа, че нашия економически модел трябва дълбоко да се преобразува. Необходимо е да се увеличат финансовите гаранции и изискванията за платежоспособност на банките, както и да се предоставят документи, които да позволят да се на ЕБ да осъществява своите проекти и да подпомага търговските банки. Затова е необходимо адекватно финансиране. 40% отиват за МСП, 36% за рег... слабо развитите региони и 73% за борбата а, с промените в климата. Но трябва да се направи още. Ние се нуждаем от устойчиво развитие и от постигане на целите в това отношение на Европейския съюз. За това трябва да се е, стимулира финансирането с облигационни заеми на важни проекти, както и да се сътрудничи с другите международни финансови е, институции. Може би банката трябва да преразгледа своя вътрешен мандат, за да може да бъде също и, и е, лост за, е, на политиката в областта на развитието. Искам да кажа, че тук е, е, британците трябва да бъдат в Европейски съюз, да да го променят. И господин Блум от името на нашата партия всъщност не представлява британския народ. Той не, той няма, той не представлява и камерата на представители и той няма бъдеще в обозримо бъдеще. Но сега, колкото говорим специално по тази дискусия и за прагматична политика, как е, да имаме стойност за парите на европейските, на европейските при около малко средства, ние виждаме, че е, вие години работите, за да може институцията да бъде достойна за доверие. Всъщност искам да ви попитам за тези облигации за проекти. Е, когато дойде документа през юни, е, всъщност ще има документ от комисията и ще чуем и вашите възгледи, за да може съвместно да изготвим многогодишна финансова перспектива. Тези облигации ще се използват ли конкретно извън Европейския съюз или ще бъде бъде за транспорт, е нещо, което комисията ще каже. И най-накрая, най-важното, ние трябва да мислим за спестяване от структурните фондове и кохезионните фондове и вие трябва да отпускате допълнително финансиране за определени структури. Мисля, че това ще бъде много важно за финансовата перспектива до 2020 година. Благодаря ви. Е, господин, господин Морганти сега има думата. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione sull'attività... Докладът за дейността на ЕИБ показва, че има много неща, които заслужават похвала, но може би трябва да се концентрираме най-вече върху достъпа до финансиране. Той трябва да бъде облегчен. По този начин ще получим повече положителен ефект. Освен това, по този начин ще се облегчат и действията с еврооблигациите, с еврозаемите по места. През 2009 година страните, които са получавали помощи, показват едно неравностойно разпределение. Една голяма част от средствата са отишли в Турция, да кажем, много повече, отколкото в Италия. Италия също се нуждае от финансови средства, от облегчения за, при отпускане на кредитите, докато но не ги е получила. Така че е, според мен това е неприемливо. Турция да получава много повече средства и облегчения, отколкото една държава член на Европейския съюз. Давам думата на господин Стоянов сега председателю! първо бих искал да кажа че рядко в този парламент може да се види толкова кратък точен и ясен доклад по даден въпрос. ролята на европейската инвестиционна банка за развитието на европа е несъмнено основна и много важна. но бих искал да направя няколко забележки по доклада и по това което беше казано тук в залата. на първо място аз подкрепям във вътрешно отношение политиката на европейската инвестиционна банка за развитието на малките и средните предприятия и смятам че тази точка е много по важна за европа отколкото изменение на климата и банката трябва да съсредоточи своите усилия именно там а не толкова в развитието на зелените технологии въпреки че то също ще бъде развито ако бъдат подпомогнати малките и средни предприятия освен това във вътрешно отношение съм съгласен и с мнението на комисията по бюджетен контрол за един евентуален надзор от страна на европейския банков орган който е новият орган за подобни дейности. и накрая данните които господин морганти изнесе току що са много притеснителни и съм съгласен също така с изказаното мнение че специално за външните инвестиции е редно да има и парламентарен контрол защото е недопустимо външни страни да получават повече от европейските пари отколкото получават самите европейски страни. благодаря ви signor presidente onorevoli colleghi io sono pienamente d'accordo con il collega gauzs la banca europea degli investimenti. да господин gauzs eib е винаги е играла ключова роля в развитието на европейския съюз. нейната роля и нейното действие са много важни в момент на криза като света в който сега живеем и наскорошните реформи в економическото управление които бяха предизвикани от кризата могат да доведат до намаляване на кредити за важни проекти, като например стратегическа инфраструктура, е, има предвид е, железопътния транспорт. Аз съм съгласен с инициативата на комисията за облигации за проекти. По този начин ще има кредити и ще се подкрепя инфраструктурата, от които спешно се нуждае Европейски съюз, за да се преструктурира и за да развие целият потенциал на вътрешния си пазар. Ролята на ЕИБ при издаването на такива облигации ще бъде от ключово значение. Трябва да се подобри финансирането на малките средни предприятия. Съгласен съм с това, което се каза, че Е и Б трябва да се насочи към постигане на резултат. Господин председател, искам да отправя някои е, критични бележки към дейността на банката. Искам да кажа, че много често малките средни предприятия не могат да получат кредити, когато е, проектите изискват огромни структури, огромни ресурси. Така че Малките средни предприятия не могат да участват в такива проекти. Има освен това и сроковете е, на процедурите. Те са огромни, бюрократични и не отговарят на ритма на развитие на предприятията. Е, сега е, не говоря за економическото и социалното отражение на действията на ИБ. Малките средни предприятия искат да се ускори процедурата и ситуацията да се деблокира, защото банката може да изиграе важна важна роля, специално в Средиземно море, и е, трябва да не се мисли само за най-спешните въпроси, а да се изготви дългосрочна стратегия, за да може помощта към инвестициите да се прави на място, според строго определен избор в полза на демокрацията и на социалната пазарна економика. Благодаря господин Палоне. Господин Лудвиксон има думата. Благодаря ви. Позволете ми първо да се спра на два основни момента в доклада. ЕИБ играе централна роля по отношение на стратегията Европа 2020. Това се отнася не на последно място и до инвестициите в зелени технологии. Ако желаем економиката да бъде силна и устойчива, тогава трябва да насочим инвестиции към железопътния транспорт, към създаването на пътна мрежа и на пътни коридори. Е, необходими са ни ефективни транспортни канали, за да можем да, да осъществим едно по-добро развитие в това отношение в Европа. ЕИБ трябва да премисли отново е, инструментите за финансиране по отношение на подобни проекти. Проектните кредити естествено са е, хубаво средство в желаната посока, но би трябвало да се потърсят и други альтернативи, които ще позволят повече гъвкавост европейските национални, и регионални власти би трябвало също да работят в тясно сътрудничество с съответните отдели на ЕИБ. ЕИБ играе важна роля и по отношение на политиката за развитие. Трябва обаче инструментите, които се използват, да бъдат по-локално насочени и също времено да помагат по-ефективно на политиката за развитие на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. ЕИБ е, всъщност даде 1 милиард евро за е, е, за е, проекти в нови енергийни източници в Великобритания, т.е. това е стратегията за борба срещу промяната в климата. И това, което ме безпокои, че сега според новите критерии няма никаква прозрачност и отчетност, когато се разглежда доколко са действително важни тези проекти. 6 милиарда се отпускат за вятърната енергия в Европейския съюз, според казаното от господин Мастракта. Но ЕИБ и при приема кандидатури за финансиране само от правителствата, без да има достатъчна проверка. Обновяемите източници в Великобритания всъщност са 30% е, от вятърна енергия, но миналата година всъщност те бяха само 21%, т.е. те не работят когато времето застуди и когато има пик на потреблението. Е, те са економически не неустоими, те отвояват или отрояват е, електрическата криза за потребителите и е, е, мисля, че това е истински финансов скандал и ЕИБ трябва да престане да финансира вятърната енергия. Thank you, Mr. Stevenson. Сега пристъпваме към процедурата по привличане на погледа на председателя. Виждам, че госпожа Магинес иска да вземе думата. Благодаря, господин председател. Искам само да благодаря на Джейм Елис е, за неговото наблюдение за връзка с коментарите на господин Блом и искам да предложа на моите колеги, когато искат да кажат нещо или да не са съгласни с някакви колеги, няма нужда да ни обиждат. Е, те е, всъщност някои ни обиждат като ексцентрични зелени или като домакини. Аз искам той да използва други категории. Е, сега искам да кажа нещо по-съществено по Европейската инвестиционна банка. Ирландия получи е, финансиране за малки и средни предприятия, но може би председателя ще каже нещо или някой друг ще каже нещо. Е, какъв е достъпа всъщност до това финансиране? Защото беше се каза, че малките и средни предприятия всъщност се ентусиазират, обаче като видят какви са кредитните линии, те могат да се окажат изключително трудни достъпа да бъде труден. И аз мисля, че този въпрос въпрос е от практическо значение за малките средни предприятия. Искам да получа вашия отговор. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Макинес. Сега, е, господин Пашков. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми господин председател на Европейската инвестиционна банка, ЕИБ е учредена за да подкрепя целите на Европейския съюз в Европейския съюз и извън него. Всички държави членки са гаранти за дейността на банката. Тези гаранции са в размер на 19,2 милиарда евро. А това е солидна сума и затова бихме желали да получим по-ясни пояснения за какво точно се използват тези средства, какви са лихвите върху заемите и как се използват средствата, придобити от лихви. Смятам, че ЕИБ дължи тази този отчет на държавите членки, на Сметната палата, на Съда на Европейската общност, за да можем всички ние да измерим по-ясно резултатите и за да контролираме по-добре дейността, която е в правомощията на ЕИБ. ЕИБ би трябвало да се погрижи за една по-голяма прозрачност при прилагането на е, инструментариума, който се финансира от данакоплаците. Господин председател, аз искам да поздравя господин Куташ за много структурирания доклад. Е, дейността на ЕБ трябва да бъде по-целенасочена, по-селективна и ориентирана към конкретни резултати. Банката трябва да използва по-прозрачни и отговорни финансови посредници. Нуждаем се от значително увеличение на стратегическите дългосрочни инвестиции в Европа, в инфраструктури или в политиката на сближаване. Приветствам а, Желанието на банката да подкрепи малките и средни предприятия в борбата с промените в климата и политиката на сближаване. За да успее ЕИБ трябва да има активна информационна политика, да подобри своя интернет, своята интернет веб страница и за да може да описва какви плащания предлага за регионите и МСП. Господин Канчан, благодаря, господин председател. С оглед на економическата и финансовата криза, на кризата в Средиземноморския район, на кризата след аварията в Фукушима, смятам, че е, Европейската инвестиционна банка като е, една удължена ръка на политиката в Европейския съюз е, играе действително все по-голяма роля. По отношение на е, положението в Средиземноморския район, ние ще се нуждаем все повече от нови финансови механизми. Многократно вече сме го казвали. Проектните облигации са част от този инструментариум. Но кажете ни, много ви моля, господин комисар, е, нещо повече за сроковете и за начините за използване на проектните облигации. Освен това, преди няколко месеца създадохме фонд, който днес също би могъл да поеме много по-важна роля. Кажете ми как се развиват нещата е, с този фонд, който всъщност трябваше да насърчи економическото развитие. Графикът, сроковете са особено важни. Господин Рубикс е следващият оратор. manuprāt iesniegtais Manuprāt, tūkstoši devītā gada bankas pārskats būtu atbalsts. Смятам, че доклад за 2009 година на ЕИБ е приемлив. Когато става дума за бъдещето, да, съгласен съм с, с почти всички, които говориха днес. Необходими са дългосрочни инвестиции и би трябвало да мислим за тях. Е, естествено, не можем да изключим и другите краткосрочни и средносрочните инвестиции. Но това, което се е, внася в е, капитала на банката, трябва да се е, използва за проекти, които не носят непременно печалби веднага, но в дългосрочен аспект е, са много по-печеливши. Ако партньорството с регионалните власти е по-силно застъпено, дейността ще бъде по-успешна. Благодаря. Благодаря, господин господин комисар, господин председател на ЕИБ. Приветствам това, което банката прави за МСП и в областта на борбата с промените в климата, както и за сближаване на бедните региони. Облигационните заеми ще имат много сериозен мултипликационен ефект. Регионите кои, в които има слабо освояване на европейските средства, ще се възползват именно от този тип финансови инструменти и заеми. Трябва да се развиват и микрокредитите за стимулиране на економическия растеж и заедостта. Освен това, трябва да се набляга и на устойчивите инвестиции в градските зони. Програми като Джереми Джаспърс носят е, е, огромна полза. Трябва да се поручат и новите финансови инструменти. И накрая приветствам господин Кутър за доклада. Благодаря. Сега господин Хергунд. Най-вероятно последния оратор за днес. Благодаря, господин председател. Благодаря на председателя на Европейската инвестиционна банка и на господин комисара. Този дебат е изключително важен за националните економики в държавите членки. Стана ясно, че се нуждаем от една здрава, хубава структура, за да излезем от кризата. Отнасяйки нещата към Германия, около 70% от е, работните места се гарантират от малките и средните предприятия. И е, естествено ние трябва да насърчаваме този сектор. Инвестициите, отпускани от е, Европейската инвестиционна банка за малки и средни предприятия, трябва да се характеризират с много по-облегчен е, достъп, е, с много повече облегчения, за да могат нашите предприятия да бъдат конкурентоспособни, за да издържат на конкуренцията на американските и на южноазиатските предприятия. Естествено, че всички действия, които се предприемат от банката, трябва да насърчават растежа на економиката. Само така ще излезем от кризата. Благодаря ви. Благодаря и на вас, господин Кун, казва председателят. Струва ми се, че всеки, който желаеше да вземе думата, я получи. И сега предоставям отново думата за заключителни думи на комисаря Шефкович, който ще отговори на въпросите. Благодаря, господин председател, господа депутати. Всъщност те говориха за регулаторния надзор и аз мисля, че комисията сериозно се занимава с регулаторния надзор на Европейската инвестиционна банка. Действително е, необходимо е да има такъв надзор за да може е, и Б да бъде предпазена от всякакви рискове, обаче над националния характер на банката и разпоредбите на нейния статут е, е, е, трябва да се вземат под внимание, както и съответните членове на договора. ЕИБ е, прави конкретни стъпки, за да се справи с ситуацията, е, чрез засилването на нейния аудиторски комитет, което означава по-силен банков надзор. А освен това, ЕИБ съдейства и за съфинансирането на Европейската централна банка и по този начин отговаря на изискванията към ЕИБ. Освен това, е, е, Европейския банков е, орган не може да осъществява регулаторния надзор над ЕИБ, но това не изключва възможността на ЕИБ да намери някакъв друг подход чрез доброволен подход с други партньори. Колкото до сътрудничество, сътрудничеството и ролята на комисията, е, сътрудничеството с ЕИБ, е, комисията вече играе важна роля в управлението на банката, е, като дава становище по собствените средства, по кредитите, а освен това се има и представители в управителния съвет на ЕИБ. И, и искам да ви кажа, че сътрудничеството ни с ЕИБ е пример, служи за пример и е чудесно. Колкото до надзора над външните програми и съответната процедура по освобождаването от отговорност, е, освен е, дейността на ЕИБ е, в рамките на Европейския фонд за развитие, които които се водят по специфични регламенти ИСФ. Ние не знаем да има други бюджетни дейности, при които няма е, обикновена процедура за освобождаване от отговорност. И накрая, последното, което искам да кажа, казаното от госпожа Хубнер, разбира се, ние сме напълно съгласни с, с е, е, увеличение на потенциала на ИБ и да има нови лостове за увеличаване на потенциала за отпускане на кредити на малки и средни предприятия, особено след финансова криза, и когато е, са необходими кредити. Заради това е, ние търсим нов, е, по-инновативен подход и искам да ви напомня, че Европейската финансова регламент се промени, именно е, за да се увеличи обхвата на нови финансови инструменти, които се използват в програми, които са насочени към финансиране на научно-изследователска дейност. И аз съм сигурен, че с е, опита, който е натрупан по тези проекти, ще можем да използваме тези иновативни инструменти и в други области. Благодаря ви. Благодаря ви на вас, господин комисар. Сега господин а, Мастра. Президент, благодаря на всички депутати за коментарите, макар че според мен някои от тях бяха доста погрешни в времето, с което разполагам. Не мога да отговоря в подробности на някои много интересни въпроси. Мисля, че някои от тях трябва да бъдат задълбочени в съответните комисии. Имаше много важен въпрос на госпожа Хюбнер – ако искате да допринесете за осъществяването на стратегията на Европа 2020 година, естествено, че трябва законодателната рамка да го позволява. В момента вие обсъждате новия проект за финансов правилник, финансов регламент. Трябва да мислите и за възможностите на Европейската инвестиционна банка да внесе своя принос. Според нас предложението на комисията е напълно подходящо, но разбира се, трябва парламента и съвета да приемат това. <clears throat> така че вие имате важна роля по време на разглеждането на финансовия регламент един по-задълбочен анализ би бил необходим и по отношение на други проблеми, например данъчните убежища, за които спомена господин Канфа, Европейската инвестиционна банка има много по-строга политика в това отношение от другите международни финансови институции. Неодавна ние отказахме заедно с Африканската банка за развитие, Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие да финансираме някои про- проекти, защото те не отговаряха на строгите критерии, които сме въвели. И уверявам ви, господин Канфа, изключено е да финансираме проекти в черния списък на ОИСР. Имаше и интересен въпрос, повдигнат от господин Клуте, за кредитите на МСП и прозрачността. Мисля, че няма много финансови институции, които са склонни да дават толкова информация за отпускането на кредите на малките и средни предприятия. Искам да подчертая, че броя МСП, които реално са получили кредити от Европейската инвестиционна банка или посредническите банки, се увеличи. Те бяха над 60 хиляди през 2010 година. Искам да подчертая три характерни чети, черти, които правят ЕИБ уникална. Първата е, че за разлика от казаното един от вас, ние не използваме парите на дънакоплатците. Не харчим нито един цент на британския дънакоплатец. Използваме е, средства, които е, вземаме всеки ден от финансовите пазари и е важно да запазим, да запазим кредития рейтинг тройно А и с а, така получените средства финансираме а, проекти а, при много добри условия. Единственото отражение върху бюджета са гаранциите за, срещу политическия риск при е, осъществяването на мандата за външна дейност, който получаваме от парламента и съвета там има гаранция с временна стойност в европейския бюджет, защото 9% от общата сума на кредитите в рамките на външния мандат и тази, този процент се намалява с постъпването на средства. И това няма никакво отражение върху европейския бюджет. Така че искам добре да се разбере. Поне нашата институция, нашата банка не струва нищо на да накоплатеца. Втора характерна черта. Ние сме единствената институция, която е чисто европейска. Акционери с всички държави членки на, Дър... на Европейския съюз. Ние сме единствената финансова институция, която по закон, по силата на договорите е е задължена да подкрепя финансово целите на Европейския съюз. И ние не можем, е, можем да финансираме един е, проект само ако имаме положително становище на Европейската комисия, която е, издава това становище след подробен е, е, преглед от всичките генерални дирекции, от конкуренцията до тази за околната среда. Ние сме длъжни строго да прилагаме правилата и политиката в различните области на Европейския съюз. Ние подлежим на е, контрол от страна на сметната палата. Непрекъснато сътрудничим с Европейската служба за борба с измамите и сме контролирани и от новия европейски банков надзорен орган. Тоест, виждате, е, е, че официално сме подложени на различни. Имаме различен контрол, имаме непряк контрол Разбира сме, сме отворени сме и към надзор от, както ви казах, от новия Европейски банки, банков орган. И накрая третата характерна черта, заключение, Европейската инвестиционна банка е уникална и заради експерт, твоята експертиза, опита, който е натрупила, натрупала. А нашата институция е, е прибягва до услугите на над 100 банкови инженери, специализирани консултанти, нашия опит и експертиза са признати. От нас искат технически консултации за проекти, които не можем да финансираме, защото са извън зоната, в която имаме мандат. Убеден съм, че ще бъде жалко да не се използва нашата експертиза, например в областта на градския транспорт, енергийната ефективност, водния цикъл, защото това е уникален опит. И би било жалко да не се използва целият този потенциал в едно по-структурирано и по-системно сътрудничество с Европейския парламент. Бяха ми зададени е, закономерни въпроси. Защо финансираме тези проекти в Турция? Това беше решено съвместно от парламента и съвет и на нас ни беше възложена мисията да финансираме проекти в държавите кандидатки. И ние финанс... отпускаме повече средства за финансиране, примерно в Харватска и Турция, защото са страни кандидатки. Ние изпълняваме мандата, който ни се възлага от европейските институции, по-специално от съвета и парламента. И точно за това говоря за едно по-системно сътрудничество с Европейския парламент. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Майстат и за последното заключение авторът на доклада, господин Куташ. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря всички, които се изказаха в този конструктивен дебат. Трябва да призная, че въпреки някои критики, е, както видяхте вие сам, господин Мейстат, всички колеги признават важната роля на Европейската инвестиционна банка в е, контекста на сегашната економическа и финансова криза. Очевидно е, че се нуждаем от инвестиции, от проекти в областта на устойчивото развитие в Европейския съюз. Обеден съм също, че трябва да черпим във всички амбициозни иноваторски идеи. Искам като заключение на дебата да подчертая колко е важна прозрачността и по-добрата комуникация с всички европейски институции и органи. Господин Майстат, от името на моите колеги, искам да ви уверя в подкрепата на Европейския парламент. Благодаря ви. Благодаря ви. Е, приключихме дискусията е, върху доклада за дейността на Европейска инвестиционна банка 2009 година. Ще гласуваме днес. Е, сега можем да пристъпим към